Председателят. Председателят. Благодаря. Продължаваме работа. Моля, заемете местата си. Протоколът от вчерашното заседание, както и приетите вчера текстове са налични. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се приема. Госпожи и господа, следващата точка от дневния ред е изявление на сенатор професор Марио Монти, министр-председател на Италианската република, по темата економическата криза, растежът и заетостта. Господин Монти, добре дошъл в Европейския парламент. За нас е чест, че сте днес тук сред нас. Сърдечно добре дошъл от името на всички членове на парламента. Meine Damen und Herren, ein kurzes Госпожи и господа, ще кажа няколко думи по процедурата, която ще следваме днес. Нека ви припомня, че в рамките на това разискване няма да има процедура по спонтанни изказвания. т.е. няма никакъв смисъл да се опитвате да привличате вниманието ми. Припомням ви това, тъй като вече са били провеждани много разговори, в които колеги се опитваха да ми препоръчат днес да проведа процедура на спонтанни изказвания, но тя не е предвидена според правилника. Давам думата на министър-председателя на Италианската република. Имате думата, господин Монти. сеньор Благодаря ви, господин председател. За мен е чест, чест е и за италианското правителство да се отзовем на поканата на Европейския парламент да се изкажем в пленарната зала на Европейския парламент на пленарно заседание. Първо бих искал да кажа, че Европейският парламент има моята висока оценка. Аз се чувствам много развълнуван от това, че днес се срещам с Европейския парламент. През януари 1995 година тук имаше изслушване, в резултат от което бях назначен за европейски комисар. След това в продължение на 10 години парламентът беше ключов партньор в моята дейност на комисар и видях как ролята на парламента расте в живота на Европа. Винаги съм бил убеден, че Европейската комисия винаги е смятала Европейския парламент за свой ключов съюзник за постига на напредък в европейския проект. Днес съм за първ път в Европейската парламента, в Европейския парламент на мястото за съвета. Смятам, че отговорността ми пред Италия и отговорността ми като италянец пред Европейския съюз за мен са понятия от еднаква величина. Много често в Брюксел, докато работих като комисар, вижда как правителствата обвиняват европейските институции докато институциите взимаха решения важни за Европа. И тогава обещах на самия себе си, че самия аз никога няма да обвинявам европейските институции, никога няма да съм непочтен спрямо тях. Винаги обяснявам на моите сънародници и в италианския парламент и навсякъде другаде, че важните жертви и сложните реформи, които трябва да се извършат в Италия сега и жертвите на италианския народ, които той трябва да направи сега, не са нещо наложено от Европа. Това са неща, които са необходими за да се подобри живота в Италия от економическа, от социална гледна точка, от гледна точка на развитието на гражданското общество, от гледна точка на живота на нашите синове и дъщери. Да, има препоръки отправени от Италия, но нашите грешки не са вина на Европейския съюз. Аз знам колко голяма е моята отговорност да оглавявам една страна, в която ресурсите стават все по-оскъдни и как все по-малка става подкрепата от страна на обществеността за европейския проект аз бих искал да култивирам едно по-различно отношение към Европа, европейските институции. Разбира се, бих искал да съм внимателен и предпазлив. Искам да дам на гражданите реални, убедителни доводи, но не да им казвам за условия, наложени от Европа. Затова призоваваме държавните глави, ръководителите на правителствата на други европейски държави членки да възприемат, да възприемат същия подход към този наш общ европейски проект. В момента и Италия е поела по трудния път, който би трябвало да изведе от кризата. Смятам, че бавно, но сигурно ние успяваме да извадим нашата страна от мрака, който цареше в нашата страна допреди скоро и който беше източник на една болест, която се разпространяваше и в еврозоната. Ние извършваме всички необходими усилия за бюджетна консолидация и структурни реформи. Бих искал да ви припомня, че ангажиментът, който поехме през миналото лято, ангажиментът на тогавашния министър-председател, господин Берлоскони, е ангажимент да се гарантира това, че в Италия ще има балансиран бюджет през 2013 година, т.е с една-две години по-рано от другите държави член. Ангажимент беше направен, защото ситуацията не търпеше отлагане. Промените бяха спешни. Това решение беше трудно, но и моето правителство продължава да бъде ангажирано с тази цел. Разбира се, това означава, че ние ще трябва да плащаме около 5% като лихвени проценти – ние сме ангажирани с максимално бързо балансиране на бюджета и изчистване на бюджетния дефицит. Ние сме изпълнени с решимост да изпълним споразумението между правителството и парламента на Италия да се извършат необходимите структурни реформи. Разбира се, Италия постепенно укрепва позициите си. Те първа предстои да извърши много работа, но вече имаме някои уражаващи признаци. Италия няма само да изпълнява сляво и без да размишлява насоките, идващи от Брюксел. Не, Италия ще бъде движеща сила при формулиране на тези насоки. И това е нещо, което ние сме длъжни да направим като една от страните основателки на Европейския съюз и една от най-големите економики в еврозоната. Ръководен от тези съображения, с най-голямо задоволство приех поканата на канцлер Меркел и президент Саркози да работя в тясно сътрудничество с тях. И от самото начало на нашите съвместни срещи винаги съм подчертавал приноса, който Италия иска да даде, а именно също да се средоточим върху прилагането на общностния метод – и на приоритетната роля на европейските институции. Ние искаме да анализираме и проучим всички възможности, ние искаме да градим мостове вместо да увеличаваме разлива, особено разлива между страните, които са вече в еврозоната и тези, които не са в еврозоната. И това включва също и държавите, които заявиха, че никога не искат да влизат в еврозоната. Подходът ни трябва да бъде приобщаващ, а не изолиращ. Господин председател, с оглед на конкретната тема – економическата криза, растежа и заетостта, с оглед на това, което обсъждаме тук, бих искал да кажа, кои според мен са основните рискове пред европейския проект в този момент. Еврото беше най-смелия проект, свързан с европейската конструкция – ние не можем да позволим да се разрушат връзките между европейците, да се разрушат връзките, които правят тази структура толкова здрава. Надявам се, че ще можем да намерим решение за кризата в еврозоната. Това е нещо, което можем да постигнем и то сравнително скоро. Но според мен е много важно да средоточим усилията си и върху това да намерим общностен дух, нещо, което не отменна част от проекта. Кризата в еврозоната създаде твърде много стереотипи, раздели твърде силно европейците. Създаде се един разрив между държавите, които са в центъра на Европейския съюз и държавите, които са на периферията. Трябва да преодолеем тези различия, трябва да заличим тези разделителни линии. Аз представлявам една държава, която от географска гледна точка се разглежда като периферна държава. Нямам никакви възражения срещу географското ни положение и дори асоциациите свързани с него, но същевременно искам да посоча, че централните държави и Италия беше една такава централна държава, гледна точка на отговорността но централните държави, най-вече Германия и Франция, като основни държави в еврозоната, бяха в основата на пакта за стабилност и растеж. И също така тези държави стояха и в основата на сегашната криза. И Италия също участваше в това през 2003 година, когато тези държави решиха да упражнят своето влияние върху другите държави членки, за да не се прилага механизма на санкции и да се наложи изпълнението на правилата. Тук не искам да хвърлям сянка върху репутацията на моите колеги госпожа Меркел и господин Саркози. Обаче наистина беше копа на надежността на бюджета и в тези държави, нека да не забравяме, също така бяха основата на бюджетната дисциплина, но тя трябваше да се възцарява не само в центъра, но и на периферията. Истина е, че някои държави от периферията, включително Италия, която днес представлявам тук, не са били достатъчно дисциплинирани от гледна точка на бюджета. Но нека да не говорим за добрите и лошите. Ние всички трябва да поемем нашата отговорност и за нещата, които се случиха в миналото, и най-вече за това, какво ще направим за едно по-добро бъдеще. И като цяло продължение на 8 години Европейската комисия оглави важната дейност по преодоляването на негативните последици. Европейският парламент имаше все по-важна роля. Тези две важни институции продължение на 8 години изпълняваха сложната задача да изградят доверието към пакта за стабилност и растеж. Искам да изтъкна ролята на Европейския парламент, особено в приемането на пакета от 6 законодателни акта. Това е нещо, което гарантира надежност от гледна точка на дисциплината, особено в сравнение с първоначалните идеи на съвета. Ние смятаме, на този исторически етап, парламентът може да не бъде достатъчно дисциплиниран на национално ниво, обаче Европейският парламент винаги е бил фактор допринасящ за по-стрикната дисциплина и това е благодарение на усърната работа, извършена в самия Европейски парламент. Не смятам, че сега е подходящият момент да отлагаме решаването въпроса с бюджетната дисциплина, само защото имаме финансов пакт, фискален пакт, извинете. Трябва да има финансова дисциплина във всекидневния живот на нашите държави членки. Вчера италианското правителство взе едно сложно решение. Италианската държава дава финансови гаранции за един огромен и важен проект, свързан с провеждането на Олимпийските игри в Рим. А, abbiamo argomentato e ho l'impressione... Да се проведат тези игри през 2020 година. И аз съм убеден, че италианската общественост разбра смисъла на това послание. В интерес на Италия, в интерес на Европа е това да се проведат тези Олимпийски игри в Италия. Съвсем наскоро посетих Вашингтон и аз видях как решенията взимани в Европа се разглеждат и там като важни и положителни за глобалната економика – всеки един жест, всяка една стъпка, която показва, че вие поемате отговорност е важна. Понякога ние се опитвахме прекалено много страни от Европа, се опитвахме да избегнем отговорността и се опитвахме да прехвърлим тежеста на решенията и на отговорността и на финансовото време на бъдещите поколения. И това е ставало и в Италия. но нека да не забравяме, че Италия като бъде домакин на Олимпийските игри, ще даде своя принос за културата и спорта. И много важно е да отправим послание за бюджетната дисциплина, да покажем, че бюджетната дисциплина за нас не е нещо, за което можем да забравим. Не, ние трябва да покажем, че бюджетната дисциплина ще бъде важна за нас и в бъдеще. И точно за това, защото ние сме спокойни, защото правим всичко, което трябва да направим, за да прилагаме бюджетната дисциплина. Европейският съюз, съвета от 30 юни и съвета през марта също ще вземат трудни решения. Знам, че Европейският пар- парламент трябва да взима всеки ден а, едни много тежки решения, свързани с растежа. Италия поиска и получи от Европейския съвет да се отдаде много по-голямо значение на економическия растеж. Това да стане един от основните приоритети, без обаче да подстави, поставим под въпроса или да промениме, променяме мерките свързани с бюджетната дисциплина. Все още има много какво да се направи за единния пазар. Комисара Барние е един от а, а, двигателите на, за интегрирането на този единен пазар. Италия ще направи всичко, защото делата да последват словата и държавните глави да вземат решения колкото се може по-бързо, да има много по-голяма видимост а, на единния пазар, за да не бъде единният пазар само една, а, е, една съвкупност от директиви, от правила, а нещо реално, което се развива всеки, със всеки изминат ден. А, колкото до фискалния пакет, да, наистина той е отличен. Е, трябваше да се вземат допълнителни мерки за укрепване на бюджетната дисциплина, но мисля, че трябва да направим и същото за интегрирането на единния пазар. Защо? Perché dobbiamo avere, come è giusto che abbiamo... Защо? Не трябва не, ние трябва да разполагаме с сериозни, с действащи механизми за налагане на бюджетната дисциплина. Как може една, една страна, която нарушава правилата, да продължи да го прави в продължение на години, на пет години? Защото, защо комисията не е могла да вземе съответните мерки? А, така че до сега като че ли имаше някакви ограничения за интеграцията. Отдавахме огромно значение на валутния съюз, но трябва да отдаваме същото значение и на бюджетната дисциплина и на економическия съюз, който е един от стълбовете или един от, една от основите на Европейския съюз, като че не сме обръщали достатъчно внимание на а, този аспект. Е, ще приключвам, господин председател, защото наистина знам, че е, времето е оскъдно и в заключение, господин председател, искам да кажа, че е, мерките, които трябва да вземем по посока на стабилността и, ваш, и Европейският парламент изрази своето становище и то Е, изрази своето становище е, ясно и е, структурирано. Та тези мерки са инструмент, инструмент, който ако е добре използван, ако е, стъпва на решенията на Европейският на Европейската комисия и на приятите от Европейския парламент текстове ще допринесе за една по-добро, по-координирана политика за оздравяване на публичните финанси. Инструмент, който същевременно ще даде възможност да се е, уважат спецификите на отделните държави членки. Разбира се, като е, разбира се, всяка държава изпълни своите задължения в, е, е по посока на стабилността. И Трябва да, трябва да помислиме дали е, начина по който обличаме инвестициите, начина по който прилагаме економическата си политика е ли правилен този начин в областта на инвестициите. Е, да, трябва да има златни правила. Трябва да има златни правила и дори в е, е, в немската економическа е, политика се смята, че може да има задлъжнялост, но е, до известна степен, т.е. този дълг не трябва да надвишава това, което капитала в момента може да покрие. Европа ще постигне много, ако прилага бюджетната дисциплина. Ние вече сме тръгнали е, по правилния път, но е, мисля, че в бъдеще ще трябва да помислиме малко повече за е, бюджетните инструменти, като инструмента, който тук ще споменах, да помислиме как ще, как ще ги прилагаме. Не знам дали сте прочели днес. Е, френските, немските и английските издания. Там публикувах заедно с госпожа Силви Гола една статия, коя, която има за цел да докаже, че от една страна трябва да да, да, да, да продължиме по пътя на интеграцията, като същевременно заздравим де, демокрацията. Как да стане това? Разбира се, едно а, само така, ако много повърхностно гледаме на нещата, можем да смятаме, че можем наив, наивно да помислиме, че интеграцията означава една супер държава, и, и, за, и за съжаление, доста хора в италианския парламент го вя, мислят това и вярват това. Извинявайте. Извинявайте, аз наистина съм безкрайно вдъхновен. Европейската интеграция е моята страст. Европейската интеграция не означава създаване на супер държава, а това означава една, едно единство в последователността. Ако но в някои държави членки и някои наши граждани може би смятат, че интеграцията се, се извършва за сметка на демокрацията. Но нека да не се опитваме да изобретяваме отново топлата вода. Нека да се опитаме да усъвършенстваме съществуващите е, правила, съществуващите институции. В, е, в, Европа, в Европа има една институция, която е пряко избрана от европейските избиратели. И тази тази институция се нарича Европейския парламент. Аз съм бил член на а, комисия Европейска комисия, която беше много строго санкционирана от Европейския парламент. Така че мисля, че мисля, че има възможност да, да развиваме една по-голяма ефективност е, в нашата работа, да, да намерим едно по, е, по един по-добър механизъм за сработване между различните институции в духа на а, е, е, казаното и на е, завещаното ни от Жан Моне. Благодаря ви. Председателят. Благодаря ви, господин министър-председател Монти. Благодаря ви, колеги. Господин министър-председател, упоменахте статията, която сте публикували с колегата Голар. Мисля, че повечето ми колеги биха се съгласили с мен, ако ви благодаря на вас и на госпожа Голар от тяхно име. От името на НП думата има председателят и Жозеф Дол за 5 минути. Господин министр-председател на Италия, скъпи Марио Монти, ние тук в тази зала сме убедени, че Европа трябва да оздрави финансови публичните финанси и да тръгна отново по пътя на растежа. Скъпи Марио Монти, искам да ви кажа, че економическите реформи, които сте започнали във вашата страна, са един пример по този път. Вие продължихте много от реформите, които бяха започнати от предшестващото ви правителство, а също времено предприехте важни промени и по-специално като либерализирахте някои професии. Това беше много много разумно, защото ще създаде работни места, заетост и ще насърчава конкуренцията. Вие тръгнахте по пътя на гъвкавата сигурност. По този начин ще превърнете прозара на труда в по-динамичен пазар, който обаче ще бъде е, ще разполага с много по-здрави защитни механизми а, препретите от ваш мерки ще намалят данъчното бреме за данекоплатците. Така че извършеното от вас трябва да бъде пример за всички европейски страни, защото за да се върнем, за да се върнем към растежа, за да тръгнем към растежа, трябва да се създаде благоприятна економическа и политическа обстановка. Трябва също така да възвърнем надеждата у нашите съграждани, но не фалшивите надежди, които не почиват на нищо, а надеждата, която почива а, е, върху а, е, отговорните реформи, реформи за в името на нашето бъдеще. И Италианската економика е силна, защото стъпва на истински реален економически е, сектори. И това, ако правите във вашата страна, трябва да се, направят, да се направи и в другите страни. Ние трябва да се получаваме от онези, които работят по-добре. Същевременно трябва да създадем инструменти за използване на ресурсите, които не са достатъчно използвани. За да позволиме на милиони европейци, по-специално на младите хора, които са безработни, да развият своя потенциал. Това е, е отговорно управление, така както вие отговорно управлявате, скъпи Марио Монти. Е, някои смятат, че публичните разходи и инвестициите могат да върват за ръка за ръка, но само инвестициите могат да създадат устойчив растеж. Е, едно време бившия председател на е, Европейската комисия Жак Делор казваше, човек не се влюбва в. Е, инвестициите и а, и днес, ден, един ден след Свети Валентин, можем да кажем, че не можем да се влюбиме в европейската конкуренция. Но вие, госп... скъпи е, Марио Монти, е, сте радетел за по-добра координация, фискална координация в Европа, за повече социални аспекти е, и социални мерки в единния пазар. Един единен пазар, който 20 години след създаването му все още не е довършен. Всички знаете, че аз съм е, привърженик на френско-немския двигател. Същевременно смятам, че и други страни, както Италия, трябва да изразят своите становища и дори да предложат контрастановища и контрапредложения. Затова аз приветствам това, че вие с всички сили подкрепяте е, общностният метод. Господин Монти, знаете, че връщане към междуправителствения метод би било връщане назад. И то едно е, една крачка назад за 500 милиона европейци. За това ви благодаря за, за всички усилия, които направихте, за да подкрепите е, общностия метод. Нашия парламент иска да се, да се чуе гласа на солидарна, интегрирана, политическа, отговорна Европа. Знаете, че ние сме с вас и е, във ваше лице виждаме съюзник, виждайте и в наше лице съюзник. Благодаря ви. Председателят от името на социалистите и демократите господин Свобода за 6 минути. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент от името на цялата група на социалистите и демократите. Направихте грешка на езика, като казахте, че сте бил избран от Европейския парламент. Това не е вярно, но след днешното ви изявление ние с удоволствие бихме ви избрали. Така че след като ви изтече мандатът като министър-председател, сте добре дошъл сред нас. Говорихте за растежа, говорихте за необходимостта растежът да се обвърже с бюджетната и финансовата дисциплина. Аз бих отишъл дори по-далеч, като бих казал, че по-лесно ще се постигне финансова и бюджетна дисциплина, ако се осигурят растеж и заетост. Господин министър-председател, Италия и редица други страни са заявявали ангажимента си за предприемане на действия, но до момента няма конкретни стъпки. Ще ви припомня изявлението на, Франсу... на Никола Саркози на, едно... на една от срещите на Г-20, а именно, че сред основните цели на тези страни трябва да е да възстановят доверието, като осигурят растеж и заетост. Но бе ли претворено това в действия? Не. Продължаваме да говорим за различни политики, като например въвеждането на стабилизационни облигации, но все още не сме предприели нищо. Второ, говорихте за социална Европа като за един завършен проект. Ще ви цитирам отново декларацията на Г20. Признаваме значението на осигуряването на минимални социални стандарти в страните от Г20. Признаваме значението на социалния диалог. Днес сутринта говорихме за това как се подриват устоите на социалния диалог, например в Гърция. Тройката заявява, че не е необходим диалог с социалните партньори. Тя заявява, че първо ще се приеме законодателството, а след това ще се прилагат демократичните принципи. Но ние не приемаме този подход. Трето, в социална Европа системата на данъчно облагане също трябва да почива на социални принципи и на принципите на справедливостта, като същевременно се борим с избягването на данъчно облагане. Цитирам отново декларация на Г20 ще стимулираме хармонизирането на данъчното облагане, както и ще предприемаме действия срещу несътрудничещите държави но това все още не е било претворено в никакви действия. Продължават да се прехвърлят средства към швейцарски банки. Какво ще кажат гръцките граждани за това? Господин министър-председател, знаете, че данъкът върху финансовите сделки е важен за нас. Нерядко говорим за това, че трябва да се борим срещу отклоняването от данъчно облагане. Приемаме прехвърлянето на необложени с данък средства към Швейцария, към Бахамските острови, но не можем да се споразумеем за данък върху финансовите сделки. Мисля, че такъв един данък би бил крачка напред. В една разрастваща се Европа, в Европа с по-малък процент на безработицата, с справедлива система на данъчно облагане, би било много по-лесно да се реализира въвеждането на бюджетна и финансова дисциплина. Би било много по-лесно за гражданите да възприемат тази дисциплина. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, защо не се предоставят повече възможности за кредитиране, най-вече на малките и средните предприятия? Европейските инвестиции също могат да допринесат за насърчаването на растежа. По отношение на Европейската централна банка, ще ви припомня срещата си с един друг ваш талантлив сънародник, господин Марио Драги. Той върши добра работа. Моля ви да си сътрудничите с него за насърчаването на растежа и за осигуряването на достатъчно ликвидност за бъдещето на младото поколение. Мисля, че вашата съвместна работа с господин Марио Драги, така наречения Супер Марио, ще се отрази благоприятно върху бъдещето на Европа. Ще приключа с няколко бележки за бъдещето на демократична Европа. Напълно сте прав, като казвате, че демокрацията и интеграцията не си противоречат. Но за нас демократичните принципи не се прилагат единствено на ниво съвет. В момента съветът се опитва да си възвърне надмощието от миналото. Много граждани ни питат, добре, след приемането на договора от Лисабон, с какво се укрепи вашата роля. След приемането на договора от Лисабон трябва да се насръчава ролята на парламента в рамките на демократичния процес. Това не бе отчетено, когато се работеше по пакта за бюджетна стабилност. Парламентът не участва в разискванията още от самото начало. Той можа да се включи само с някои много незначителни предложения. Някои от представителите на тройката не допринасят за подобряване на положението в страните, например в Гърция, само го влушават. В Италия, според мен, е предприят правилният подход, тъй като се залага както на финансова стабилност, така и на растеж. Господин министър-председател, особено сме удовлетворени от присъствието ви днес тук. Вие работите за силна Италия и за силна Европа. Трябва да разчитаме на една силна Италия, на една демократична Италия с добро економическо развитие и с добър економически растеж. Това е важно за Европа. Надяваме се, че ще го постигнете с наше съдействие. Благодаря ви. От името на либералите думата има господин Верховщата. Уважаеми господин председател, уважаеми Марио, моята група и групата Спинели много се радват, че вие бяхте избран за министър-председател на Италия. Смятам, че вършите прекрасна работа, защото само за няколко седмици вие върнахте Италия на прав път и вие предприемате мащабни структурни реформи, които са необходими и за Италия, и за Европа. И освен това имаме един истински федералист. So, uh, in Italy, in uh, не, няма да продължавам на италиански. No, a... Аз съм по-скоро специализиран в речите за италианско вино, отколкото да говоря на италиански. Уважаеми господин министър-председател, скъпи Марио, това, което трябва сега да направите е да получите не само морална подкрепа. Вие имате нужда от реална, конкретна подкрепа от този парламент и от съвета. И това най-вече въжи за предложението да се въведат лихвени проценти за всички в Европа. Днес, колеги, Италия дори след реформите има три пъти по-високи лихвени проценти, отколкото Германия. Това са данните от тази сутрин. И това не може да продължава, ако искаме да решим проблема с кризата в Европа. И трябва да направим следните неща. Първо, трябва да създадем този фонд за изплащане на дълга. Това е идея на Германия, това е добра идея и 2,3 милиарда евро ще бъде взаимното гарантиране на дълга. Този фонд наистина може да намали лихвените проценти не само за италианския дълг, но и за други страни, включително и за Германия. И вие, господин Монти, знаете, че Европейският парламент само преди две седмици чрез резолюция призова към създаване на този фонд за изплащане на дълга. И това е идея, на парламента и идеята на мнозинството в парламента е да се включи идеята и законодателството за този фонд в пакета от два законодателни акта. Защото в момента не може да се прави това, което се прави в момента, на всеки три месеца да се инжектират пари. Много ме зарадва това, че говорихте за промени в сегашния пазар на облигации. И важното ви послание беше да има не само солидарност, но да има реални инструменти за въвеждане на реална дисциплина в нашата парична система. Наистина това е едно по-добро структурно решение, отколкото това, което правим сега. Вече в момента е трилион евро от парите на данокоплатеца бяха насочени към решаване на кризата. Имаме три страни, които в момента получават помощи. Бяха намалени кредитните рейтинги на Франция, на Великобритания и може би утре дори на Германия ще бъде намален кредитния рейтинг. Смятам, че сега е времето да се приложат структурни решения и да се насочват парите не само да на накоплатеца, но и парите на финансовите институции и притежателите на облигации, така че да се направят реформи на финансовия пазар. Искам да кажа веднага, че Италия не е Гърция. И Гърция трябва внимателно да следи това, което се случва днес в Италия. Гърция има нужда от структурни реформи, от намаляване на огромния публичен сектор. Гърция трябва да реформира политическата си система и аз вече казах това на господин Монти, може би е добра и идея, след като той приключи с мандата си в Италия, да бъде изпратен да работи в Гърция. Той ще бъде един добър министр на цяла Европа и ще позволи да се решат проблемите и затрудненията на еврозоната. Grazie, onorevole Verhofstadt. Благодаря на господин Верховщад. От името на Зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господин Монти, ще продължа на немски. не само с статията, която сте публикували съвместно с колегата Голар, но и с днешното си изявление – изяснихте две неща. Първо, вие сте онзи, който е в състояние след един много труден период да цивилизова нравите в италианския политически живот. Второ, вие сте сред онези силни личности, които могат да допринесат и за цивилизиране на нравите на ниво европейска политика. Мисля, че именно към такова цивилизиране на нравите трябва да се стремим. Много внимателно изслушах речта ви. На моменти си мислех, не е лошо това, което казва, но не би ли могъл на места да използва и по-категорични формулировки? Не би ли могъл конкретно да сподели с нас в какво се състоят проблемите? Колегата Верховщад цитира статистически данни за Италия. Италия, Испания, Португалия, Ирландия, това са онези страни, в които гражданите се изпълват със страх, когато слушат новините от Гърция. Постоянно говорим за това, че нито Италия, нито Испания, нито Португалия, нито Ирландия са в същото положение като Гърция. Но вие също като нас знаете, че кризата може да излезе извън контрол, че може да се разпространи върху други държави. Вие сте прекарал целия си професионален живот в областта на банковия сектор, в областта на финансите. И във връзка с това бих искал да ви поставя няколко въпроса, на които бих искала да ми дадете ясни отговори. Първо, положението в Гърция. Заявихте, че трябва да провеждаме приобщаваща политика, че Европа трябва да се обедини. Но смятате ли, че Настоящата политика за действия за справяне с кризата, която се прилага в Гърция, е правилната. Аз не смятам, че това е така. Комисар Нели Крус вчера заяви, че не би имало никакви драматични последици от излизането на Гърция от еврозоната. Спомена го между другото. Но мисля, че това бе едно особено опасно твърдение. Какъв сигнал би отправило едно такова твърдение към гръцките граждани? Второ, говорихте за необходимостта от бюджетна дисциплина. Вие сте онзи, който в момента трябва да реши проблемите на Италия. Смятате ли, че би било разумно единствено да се залага на бюджетните съкръщения? В Гърция в момента се извършват само бюджетни съкръщения. Не се работи за балансирането на бюджета, за изравняването на размера на приходите и разходите. Залага се единствено и само на бюджетните съкръщения. И въпреки тези съкръщения, гражданите на Гърция и най-вече най-бедните сред тях са във все по-тежко положение. Има ли бъдеще една такава антикризисна политика? Като представител на банковия сектор, бихте ли могъл да ми обясните следното? Защо решихме, че големите банки са прекалено големи, за да фалират? Защо постоянно, въпреки всичките недостатъци на банковия сектор, се доверяваме повече на банките, отколкото на държавите членки. За много по-малки суми диктуваме на държавите членки условия, например условия за провеждането на определени политики. Не разбирам защо има толкова голямо несъответствие в политиката ни спрямо банките и политиката ни спрямо държавите членки. Знам, че в Италия сте започнали да предприемате доста интересни мерки за справяне с избягването на данъчно облагане. Мисля, че с тези свои действия отправяте много интересен сигнал – но проявявате ли готовност да работите за сключването на европейско споразумение в тази област, така че да се предотврати укриването на данъци и изпирането на пари в такъв огромен мащаб? Щетите за Италия възлизат годишно на 300 милиарда евро. Председателят прекъсва госпожа Хармс. Госпожа Хармс, благодаря ви за търпението, господин председател. Още само едно изречение – Господин Монти, сред министър-председателите на държави в криза, вие сте министър-председател, който се намира в особено положение, тъй като се радвате на особено голямо уважение в Европа. Като се има предвид и опитът ви като член на Европейската комисия, мисля, че носите особено голяма отговорност за бъдещето на мерките за справяне с кризата. Председателят. Благодаря на госпожа Хармс. Думата има от името на ЕКАРЕ господин Келанан. Um, Благодаря ви, господин председател. Още един прочут Монти. Разбира се, тук имам предвид също толкова известния Монти Пайтън. Ни показва хубавите неща в живота. И въпреки, че економическите новини са мрачни, има някоя друга причина Италия да бъде оптимистично настроена. И има нещо, с което съм съгласен с господин Ферховщад. Наистина, Италия за щастие не е Гърция. Независимо от това, бюджетът е бил жертва на недобросъвестно управление и това е ставало в продължение на десетилетия. Като че ли за сега пазарите с отнес уважение към вашата лидерска позиция, в е, момента доходността по вашия дълг, по дълга на Италия, са сравнително ниски. Но това е предимно благодарение на намесата на Европейска централна банка, която така удобно изкупи ваш, част от вашия дълг. Италианската економика може и да проработи, но гръцката ясно не работи. И изхода на излизането на Гърция от еврозоната може да бъде лош вариант за Меркел, но като че ли това е възможно най-добрия вариант за еврозоната и за Европа. Изолацията не е дългосрочно решение при економическа слабост. Хората са все по-обезпокоени и нека да бъдем честни – за сега всичките ни предложения се провалиха, защото те се основават върху модерни думички и не особено смислени жестове. А това не е нещо, което ще създаде работни места. Виждаме, че това е един бюрократичен подход, който не води до нищо добро. Това, което се съдържа в економическите документи, включително и в документа на господин Монти, не водят до реални резултати. Според мен основният проблем в Европа е, че конкурентоспособността се подкопава заради избора на хармонизация вместо либерализация. И виждаме как безработицата има катастрофални последици за повечето наши економики. Необходимо економиката в Европа да бъде по гъвкова И Отговорът не е повече хармонизация и повече бюрокрация, сигурност не е повече Европа. Отговорът е една по-добра Европа, Европа на конкуренцията и либерализацията. Господин Монти, като министър-председател на Италия, а се говори, разбира се, за демокрацията, вие не сте избран от гражданите пряко, който италианския парламент, но вие сте избран да реализират економическата либерализация на Италия и на цяла Европа в крайна сметка, защото ако вие успеете, ние винаги ще ви подкрепяме вашите усилия. Председателят благодаря на господин Келанан от името на Обединената левица, господин Лиярик. Благодаря, господин председател. Господин председател, боя се, че още веднъж се опитваме да скриеме абсурдната религия, която води Европа към хаос. Бюджетната дисциплина. Вие Говорите за дисциплина, господин Монти, но дисциплината тя е само за народите, а не за банкерите и за финансистите, както в Гърция, така и в други страни. Но бюджетната дисциплина е, е смъртна опасност, с която не позволява нито растеж, нито заетост, защото тя не спомага за да се, да се запази достоинството на човешкото същество. За какво говорите, господин Монти? Вие в момента за каква демокрация става дума, когато вие заличавате най-важните разпоредби на трудовия кодекс? Каква демокрация, когато една тройка от неизбрани хора всъщност управлява Европа и отделни страни? За каква демокрация, когато говориме само за дисциплина, за надзор, за санкции, за за подвеждане под съдебна отговорност. За каква демокрация говориме? Е, това, това не са договорите, които са създадени за растеж и заетост. От името на Обединената левица ние, из, ние ще искаме да, да създадете на, на първо място една минимална европейска заплата, както решихме тук и приехме тук в Европейския парламент. Да защитите от социалната сигурност да има социални е, гаранции в Европа, край на социалния дъмпинг и капитала да бъде облаган така, както се облага труда, да има такса върху финансовите транзакции, да се да се създадат всички възможни протекционни мерки, програма за инвестиции и за създаване на инфраструктура, да се отпуснат средства за научна и развойна дейност. Това може да стане чрез създаване на един социален, економически, екологически фонд вместо механизма за стабилност и Европейската банка като този фонд ще може е, да разплати дълговете и може да дават заеми директно на държавите членки. Не ми казвайте, че, това, че договорите ви забраняват подобни неща, тъй като в момента вие променяте договорите зад гърба на народа и в противовес на демокрацията. Благодаря ви. Фракциона ЕФД, Хасперони. От името на европейските консерватори, на, на Европа за свободата и демокрацията, господин Сперони. Господин председател, господин Монти, вие несъмнено разполагате с висока финансова компетентност в резултат на вашата академична кариера и общуването ви с специалисти в различни кръгове. Специалистите от Уолл Стрит наскоро се срещнаха с вас в Уолл Стрит. Гражданите на Европейския съюз, гражданите на еврозоната добре ви познаят. Най-вероятно вие на Уолл Стрит сте се срещнали с вашите съюзници. Вие бяхте комисар и е, споделяте е, концепцията за е, економическото управление на Европейския съюз. В момента сте ръководител на правовителство, което се подкрепя от международния финансов свят. Как какъв е вашият поглед върху Европа? Струва ми се, че той е много различен от нашия. Господин Наполитано, който ви протежира, твърди, че трудно ще излезете сами от кризата. но в Европа са и Швейцария, и Норвегия, а извън Европа Австралия, Нова Зеландия, страни е, без е, е, да са свързани в някакъв съюз, разполагат с много по-добра финансова система. Благодаря, господин Сперони. Благодаря, благодаря господин Спарани. Господин Конбендит, моля ви за спокойствие и тишина. Давам думата на господин Гълниш. Минута и 30 секунди имате, господин Гониш господин председател на съвета. Много хора приветстват бързите ви действия, плана за економия. Господин Драги, който беше преди част от Олман Сакс, сега е председател на ЕЦБ. но в момента това, което се предлага, е по-скоро в ущърпа на пазара на труда. Имате ли коража, господин председател на съвета, когато поехте поста, вие казахте, че ще продължите да проявявате отговорност, както в миналото, без когато и да сте участвали в е, избори. но имате ограничена демократична легитимност. Тристранната комисия, групата Билденберг, това са все кръгове, които не могат да придадат демократична легитимност. Вие сте за интеграция на Европа при спазване на субсидиарността. Моите колеги отговориха господин Свобода, който е австриец, господин Верховщад за либералите, който е фламандец, ви отговориха на английски язик, въпреки че тук имаме преводачи. И тук не, не трябва да се използва езика на големия брат на британските патриоти, които стоят до мен. Благодаря. Господин Шефчович, е, от името на комисията има думата. Господин председателю, министр-председателю, ние сме в уязвимо положение поради финансовата криза, поради голямата задлъжнялост в Европа, но от първия ден Правителството на министр-председателя Монти показа решимост да намери решение на тези предизвикателства и вече прие няколко важни мерки. От една страна, през декември бе прият нов пакет от мерки за финансова дисциплина. Това би трябвало да позволи на Италия да постигне значителен излишък до 2013 година и държавната задлъжнялост да бъде в държавната задлъжнялост да бъде въведен ред. Предвиждат се широк кръг от мерки в данъчното облагане, пенсионното осигуряване, конкуренцията, деловата среда и ефективността на държавната администрация. Упростяване на администрацията също би могло да допренесе за конкурентоспособността и на стопанската среда. Това би могло да осигури растеж и да се подобри капацитета на економиката да се възстанови. В заключение, комисията приветства решителните действия, предприяти от италианското правителство и е готова да подпомогне действията на правителството по негова преценка. Конкретен пример за това е подкрепата на комисията в е, усилията да бъде преодоляна безработицата чрез целеви програми в Италия и пренасочване на средства от структурните фондове до 2013 година. Както виждате, в Европейския парламент за тези мерки има сериозна подкрепа, имате много приятели, дори бих казал почитатели, така че от името на комисията ние желаем на вас, на вашето правителство всичко най-добро в усилията, които полагате. Давам думата на министър-председателя Монти. Благодаря ви, господин председател. В уводните ми думи се спрях на повече въпроси и отнех повече време, отколкото предполагах и че ми се полага. Позволете ми сега да бъда съвсем кратък. Благодаря на вас, господин председател, благодаря на уважаваните депутати за това, че мога да представлявам тук моята страна. Тези думи, тези е, чувства, тези действия, които е, виждаме от страна на Европейския съюз и на европейските институции и тук в Европейския парламент. Е, поощряват е, моята страна и моя народ е, да продължат по пътя, по който са поели е, към една по-добра економическа стабилност и конкурентноспособност. Благодаря и в лицето на господин Шевкович на Европейската комисия. Ще прочета още веднъж много внимателно протокола от днешното заседание, тъй като тук имаше и много дълбоки философски мисли, изказани по време на дебата. Е, по отношение на казаното от господин Сперони, е, в момента няма да взимам е, отношение, но все пак една кратка забележка по казаното от господин Голниш. Оратора минава на френски. Не бих могъл да се похваля с демократична легитимност, проистичаща от избори, но в отличие от вас и на някои други, аз не съм участвал в избори, за да получа тази легитимност. Беше ми възложено да свърша тази работа, която е толкова важна, нещо, което правя Убеден съм, че ако бяхте, бяха поискали от вас е, да се намесите в труден момент за вашата страна, вие щяхте да откажете и щяхте да откажете, че ще поемете такъв пост само ако имате демократична легитимност. Alla signora, all'onorevole all'onorevole eh, grazie anche per questi sentimenti di. И така, благодаря, благодаря, е, включително и за е, емоционалните е, забележки от залата. Няколко думи във връзка с казаното от госпожа Хармс за Гърция. Да, е, обсъждаме нееднократно тези въпроси. Ще ви помоля да погледнете на нещата от историческа перспектива. Твърдостта и суровостта, с която европейските държави се отнасят към Гърция, в момента понякога ни изглежда малко прекалена. И може би наистина е така. Но много ви моля, не забравяйте, че в продължение на много години, казвам това като скромен наблюдател от е, вън, извън страната, гръцката политика в продължение на години бе, така да се каже, образец за е, възможно най-лоша политика – когато се казва, че в Европа е, демокрацията работи на национално равнище, но не на е, европейско равнище. Е, очевидно си затваряме очите пред а, а, фактите, защото аз смятам, че на европейско равнище демокрацията работи добре, но ето, че на национално равнище, да кажем в Гърция, нещата не вървят. Там а, шурбаджанащината започна да се шири още преди години и а, много други порочни явления, които доведоха не на последно място до тази трагична ситуация в страната. Необходима е дисциплина. Независимо от това, че аз съм критик е, на прекомерната суровост, мисля, че е, една е, бюджетна дисциплина, една друга култура, като тази в Германия, на основата на критериите от Мастрихт, може да се постигне едно много по-добро положение и на национално, и на европейско равнище. Така че политиците би трябвало да спрат ръста на държавната, на публичната задлъжнялост в своите страни, защото това ще бъде наследството, което ще оставим не само на идното поколение, но и на поколения напред. Махалото непрекъснато се движи в една или в друга посока Италия спечели от присъединяването към еврозоната и по този начин, като на е, полза, трябва да гледат всички други народи и страни. Председателят на парламента казва благодаря господин е, Монти. С това приключваме разискванията по тази тема.